Дами и господа, обявявам заседанието за открито. Ще продължим гласуването. Постигнахме доста напредък, благодарение на усилията положени от всички и можем да продължим. Ако продължим със същия ритъм, ще можем да приключим преди обяд, което ще ни позволи да се освободим след обеда. За други дейности, свързани с бюджета или с нещо друго. Имам малка грешка в гласуването вчера. Докладчикът ще ни каже за какво става дума. След това в съответствие с решеното вчера ще преминем към гласуване на пета категория, функция пета за други институции, доклада на Дерек Воган. Ще гласуваме след това 1А, Б и 4. След това ще продължим с подготвителните действия. Давам думата на докладчика, за да прецизира за какво става дума за гласуването вчера. Благодаря, господин председател. Гласувахме по 3Б вчера. По три реда. Младеща в действие, медиите, и европейското гражданство. Приехме 1 милион за ангажименти и плащания по 1 милион. Намерението беше, както се договорихме, договориха координаторите да останем под тавана, но всъщност ние че, гласувахме по а, интерпретацията на съвета, така че има нужда да се коригират нещата, за да се върнем към, първоначал... към ам, цифрите, които а, имахме намерение да гласуваме. И така, с друга дума, трябва да се прегласува, за да ам, се отрази решението на координаторите. Чухте за какво става дума. Youth Action, информационни центрове, Европейска година на гражданите 2013. Да няма недоразумения, тъй като вчера допуснахме объркване при гласуването. Като цяло за някои от бюджетните редове е постигнато съгласие между координаторите преди два дни да се отиде по-далеч от проекта бюджета. Става дума за някои редове по функция 1А и 4 и по функция 3B. За 3B ще бъде решено. След това ще преминем към гласуване на другите функции. Благодаря на докладчика. Всички разполагате с картите си за гласуване. Ще съм признателен на моята група да ми каже дали ми е забранено да гласувам е, или пък имам право да гласувам. Някои от колегите от е, НП ще пристигнат по-късно. Преминаваме към а, списъка за гласуване, други раздели. Alors, nous commençons par euh, le résultat Започваме с а, основата на нашата дейност, резултата от а, споразумението, което беше постигнато в промерителната процедура в бюрото на парламента. Започваме с бюджета на парламента. Всички изменения бяха направени от нашия докладчик със съгласието на координаторите от името на бюрото. Това са отношенията, които имаме с бюрото в момента. Те са много плодотворни. Предлагам да гласуваме амблок първата таблица. Има устно изменение относно дума на европейската история. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Както правилно казахте, измененията на втората страница на документите на колегите отразяват споразумението, което постигнахме в, коми... в помирителната комисия. Става дума за 1,9%, включително и разходите за Хрватска. Само, че не се споменава думът на европейската история в този текст. В помирителната процедура уточнихме, че ще се добавят 5,3 милиона евро. Умното изме... устното измерение казва по ли... редове 3, 2, 4, 7. Ре... Дома на европейската история е, се, е, извинете, изваждат 5,3 милиона евро. За всички е ясно. Надявам се. Alors, à partir de là, euh, je vous propose de... Предлагам да гласуваме цялата страничка, амблок, включително измененията по текста. Това е в съответствие с споразумението, сключено по време на помирителната процедура. Всички изменения за бюджета на парламента се гласуват амблок. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Двама. Въздържали се? Няма въздържали се. Благодаря ви. Извинете, извинете. Джеймс се въздържа. Ще го отбележам в протокола. Искам да поздравя докладчика за работата, която беше трудна. Има още някои изменения, които трябва да бъдат гласувани отделно. Първо, от името на бюрото за техническо пояснение, свързано с финансови регламента. Докладчикът ще ни представи това техническо изменение. Мисля, че вие сам го обобщихте. Става дума за техническо изменение, което трябва да отрази съдържанието на финансовия регламент. Става дума за средства за сгради, които могат да бъдат класифицирани като допълнителни приходи. Кой е за? Против? въздържали се, един въздържал се, приема се. Устно изменение отново. L'amendement oral. Устно изменение, но то е оттеглено. Ще гласуваме двете изменения всъщност три изменения. Окей, Вие nous Или ни пояснили за кои три изменения става дума? Благодаря, господин председател. На втора страница, колеги, ще видите, че има три изменения, по които трябва да гласуваме. Става дума за изменения, свързани с а, текста, предложени от ЕКР, това е първото изменение, става дума за отчетността и прозрачността във връзка с, раз, с общите разходи. След това по 3, 2, 4, 8 става дума за близо 200 000 евро за документален филм за източна Европа. Мисля, че много от нас биха казали, е, че е, В по-добри времена бихме могли да заделим средства за подобни инициативи, но не и в този момент. И третият въпрос е изменение от комисията по конституционни въпроси, в което се казва, че преди следващите избори за Европейския парламент трябва да се предоставят средства за неправителствени организации, за да информират обществеността за тези избори. Разбирам обаче от администрацията, че има някои проблеми Например, че може да се окаже, че вървим против финансовия регламент и второ, че може да се окаже доста трудно да се приложи всичко това. Кой взема решение, кой да получи парите и как да се харчат тези пари. Така че и по, тези, и по трите изменения предлагам да гласуваме против. Можем ли да ги гласуваме анблок? Не. Алте отказва. Първото е изменение 553. Докладчикът е против. Кой е за? Четирима. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се изменението на господин Соник. Докладчикът е против. Кой е за? Е, НП. Кой е против? въздържали се, двама въздържали се, отхвърля се. Изменението на Авко, докладчикът е против, кой е за? АЛДЕ, те са съвносителни. Кой е против? Останалите групи, въздържали се. Отхвърлят се и трите с различни мнозинства. Сега можем. Благодаря на докладчика. Приключваме с парламента. Преминаваме към сметната пала... съда на Европейския съюз. Кой е за? Против? Двама въздържали се. Трима против, един въздържал се. Преминаваме към сметната палата. Двете изменения на блок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. За омбудсмана има устно изменение. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Омбудсманът загуби една позиция. Парламента е, я отмени. Става дума за позиция на счетоводител и сега омбудсмана заявява, че в службата на омбудсмана трябва да бъде е, назначен нов счетоводител, така че се налага да се предоставят средства за тази позиция. Няма въпроса към това осно изменение. Предлагам да гласуваме всички изменения за омбудсмана, включително устното изменение. Кой е за? Против? Двама против? Въздържали се? Благодаря. Приема се. Преминаваме към Европейския надзорен орган по защита на данните от също Амблок. Кой е за? Против? Дама против. Въздържали се? Приема се. На следващата страница Економически и социален комитет. Гласуваме измененията Амблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. За Комитета на регионите също е блок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се със същото мнозинство. На следващата страница службата за външни дейности, Амблок. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се? Трима го е, е против, така ли? Въздържали се. Въздържали се. Трима против и един въздържал се. Отделно гласуване по изменение 572. Докладчикът, вие за или против него сте? Изменение 572. Против сте. Кой е за? Зелените, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 462. Докладчикът е против. Кой е за? Зелените и ИСР. И ГУЕ. Кой е против? Болшинството. Отхвърля се. Има списък от изменения, които са оттеглени. И така приключваме за останалите институции. Приключихме с гласуването за техните бюджети. Благодаря на докладчика. Сега преминаваме към категория 1А. Докладчикът иска ли да каже нещо? Моля да представите гласуването по едно а По функция 1А взехме решение на заседанието на координаторите По отношение на гъвкавостта става дума за 15 милиона евро. После се оказа, че има известни малки различия е, в сравнение с първоначалното предложение. Когато се съгласихме по съкрещенията за платите ангажименти, говорихме за гъвкавост от 15 милиона евро, които дотидат към обучение през целия живот. Много от политическите групи поискаха увеличения, които да надхвърлят покритото в споразумението. Добре, всички разбраха ли това предложение? Чудесно. Започваме с блок, анблок гласуване по цифрите на компромисните изменения. Първия подблок, който отговаря на бюджетния ред, до който искаме да надвишим това, на кой е за, против, четирима, въздържали се, благодаря, приема се Вторият подблок, той отговаря на възстановяване на предварителния проект от бюджет. Кой е за? Против? Двама въздържали се. Един въздържал се. Приема се. Третият подблок. В таблица трета има рекапитулация. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се. ЕСР. Благодаря. Приема се. Сега преминаваме към отделни гласувания. Те не са обхванати от компромисните изменения. Първо, изменение на ГУЕ 706, Той е идентично на останалите. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е за изменението на ГУЕ? Никой. Госпожа Андресен е против е за. Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят се. Изменение 993. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След това има други изменения на ГУЕ 600. Докладчикът е за, кой е против, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4139, кой е за, 5 за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 103-то изменение на ЕКОН и на ИСИАР. Е Докладчикът е за, кой друг е за. Кой е против? Никой. Въздържали се, приема се с единодушие. Поздравления на вносителите. 695 на Гуя. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Али се въздържат. Отхвърля се. Изменение на ИСР. Докладчикът е за. Кой... Е, докладчикът е против. Кой е за? Въздържали се? Отхвърля се. ГУЕ 4487. Докладчикът е против. Кой е за? Социалистите ГУЕ. Кой е против? Останалите групи. Въздържали се. Отхвърля се. Три изменения. 878 и останалите, те са идентични. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Същото мнозинство. Отхвърлят се. И изменение реджи 351. Докладчикът е за. Кой друг е за? Против. Либералите, господин Хартунг, въздържали се. Благодаря. Приема се. Следващия ред 677 на Гуе. Кой е за? Андреасен, Артон, Гуе и Зелените. Кой е против? Всички останали въздържали се, отхвърля се. Изменение на зелените 964. Докладчикът е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 4166 на Вертман. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Отхвърля се със същото мнозинство. Следващия ред е изменение от ИМКО 541 с устно изменение на докладчика. Докладчикът има думата. Тук, господин председател, искам милион и половина да влезе в резерва. Не, извинете. Да, точно така. Потвърдено е милион и половина. Като условието е, този резерв да бъде освободен, ако искате, мога да прочета текста. Да го чета ли? Voilà. Всички имат пред себе си условията. Кой е за това изменение с устното изменение на докладчика? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се с единодушие. Така че има пълна подкрепа за изменението. Изменението на Гресле 4577. Докладчикът е против. Всъщност, Енген е тук. Donc, nous portons le deuil et nous passons au... Euh, Преминаваме към коментарите. Изменение на АЛДЕ 400, 742 докладчиката е за. Кой друг е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение АЛДЕ 743 докладчиката е против. Кой е за? Против? Трябва да направим електронна проверка. И аз имам право да гласувам. Моля, гласувайте. Гласувайте, моля. Все повече карти, все по-малко гласове. Моля, прекратете гласуването. Имаше два проблема. Ричард, вие за или против сте? против. Алде, Алда, за. Тоест, тоест се занулява резултата. 18 срещу 15. Така че Ако имате проблем с машината за гласуване, моля да смените мястото си. 42.55 на господин Дарден. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Един въздържал се, един против. Приема се. И изменение 620 на боя. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 387 на Комисията по транспорта. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се. Приема се. 673 на ГУЕ. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4161 на госпожа Вертман. Да се добави епилепсията. Докладчикът е против. Кой е за? Либералите го е господин Артунг. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 744 на АЛДЕ да се възстанови европейско имерционно партньорство по въпросите на водата. Докладчикът не му допада тази идея. Кой е за? ще трябва да гласуваме по това изменение електронно. Моля, гласувайте. Гласувайте, гласувайте. Има един социалист в повече. Прекратете гласуването. 18 за, 18 против, отхвърля се. Всъщност, това е тайно гласуване. Не знаем кой как е гласувал. 773 изменение на Алде. Докладчикът е за. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 774 на Алде, тук докладчикът е против, кой е за? Против. Считам, че има мнозинство против, но трябва да проверим. Електронна проверка по 774 изменение. Иновативни продукти и услуги. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 17 за, 18 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 965 на зелените за ядрените централи. Докладчикът е против. Кой е за? Зелените, Гула и Франческа. Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 966 на зелените. Докладчикът е против. Кой е за? Същото мнозинство. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1048 на имко, за да се смени заглавието. Докладчикът е за. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 55-то на Комисията по културата докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. На следващата страница 899 изменение за подкрепа на мозъчни тръстове отпада, т.е. няма да стане. 43-41 на господин Гьонц, докладчикът на... Извинете, на госпожа Гьонц. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44. А, 4250. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се със същото мнозинство. 550-то изменение на EFD. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Струваме се, че има мнозинство в подкрепа, но трябва да проверим. Електронно гласуване по изменение 550. Моля, гласувайте. Гласувайте. Прекратете гласуването. 21 за, 13 против, 2 въздържали се. Приема се. Преминаваме към резервите. Разделно гласуване с първа част за сумата от 1 е, милион и 500 хиляди да се предостави на органа. Докладчикът е за, кой друг е за? Против? Либералите и госпожа Андерсен въздържали се. Зелените. Приема се първата част. Втората част. Е, докладчикът е за. Кой друг е за? Против? либералите и зелените, въздържали се, госпожан Андреасен, приема се. Последното изменение е оттеглено. С това приключихме по функция 1А. Bien, alors, nous allons prendre le 1B. Добре, сега започваме с 1B. Но преди да гласуваме по 1B, ви предлагам да се върнем на този въпрос от е, вчера. Консултирахме се как да наречем е, тези, които произхождат от турската общност в Кипър. Социалистическата група ни е дала едно лище и там, доколкото разбирам, те предлагат някакво решение. Не знам дали политически е абсолютно изправно, е, говори се за изграждане на капацитет за подобряване на информеността на гражданското общество за Европейския съюз и неговото законодателство, за да се подобрят уменията за прилагането и изпълнението. Може ли да поясните? Нека само да обясня. Как, е, за какво става дума? Вече в самото заглавие се е, уточнява как се наричат е, турското население на Кипър. уточнили сме го с всички политически групи и всички изглежда приемат тази формулировка. Много, много елегантно. Тук, нали, знаете как говорят моряците, че трябва да се остават някои неща да си върват по вятъра. Кой е за, против, въздържали са? Добре, запазваме тази формулировка. Значи е, не става дума за цифрите, а за целта на тази финансова помощ. Тоест става дума за формулировката. И сега преминаваме към едно П. Страница 71 ми казват белгийците на френския вариант. Donc, euh, ça commence d'ailleurs par des dépenses administratives. Първо започва с административните разходи. Господин докладчик, искате да кажете нещо ли? Credo, Presidente, che per accorciare la votazione, se lo ritiene, sul restore... Благодаря, господин председател. Мисля, че е добре да се възстанови проект бюджета по всички изменения. Можем ли да гласуваме анблок? Не мисля, че има голяма разлика между позициите на групите. Не мисля, че има разлики между позициите на групите, с изключение на редовете за техническата помощ за Балтийско море. За при... а, така че мисля, че можем анблок да гласуваме предложението да се възстанови проекта в бюджетът. Euh, alors, le, le secrétariat me dit que euh, on court un petit risque. Тук малко ще е, се сблъскаме с известен риск, е, като е, подготвяме по този начин гласуването, може би ще изпуснем един ред. Е, значи, какво можем да направим? Първо, да направим едно общо гласуване, както предлага докладчикът, за да видим има ли мнозинство. Значи е, в предложението да възстановим проекто бюджета. И след това вече ще гледаме поред е, редовете общо, за да сме сигурни, че няма да забравим някой. Нали може така? Добре. Значи, по принцип, всеки път, когато докладчикът предлага да възстановим е, цифрите от проекто бюджета, ние сме за. Нека да видим имам ли мнозинство. За. Кой е? Против. Един, двама, трима, четирима. Въздържали се? Добре. От тук нататък бавно ще вървим, за да не забравим нещо. Накрая на а, страница 71 от френския вариант става дума за административните разходи. И след това Европейски социален фонд, приключване, няма какво да гласуваме. Значи надолу няма проблеми. После сближаване на Европейски социален фонд няма проблеми. А, не, напротив. Европейски социален фонд, сближаване. Тук не се възстановяват цифрите от проекто бюджета. Значи 730 изменения на ГОЕ. Докладчика е против, кой е за? Против. Алда, за ли сте или против? За. Добре. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45-17 е същото. И продължавам. Регионално е, конкурентна способност. Тук възстановяваме и трудва заетост. Възстановяваме проекта бюджета на има една бележка, докладчикът не е за. Кой е за? Искате думата ли? А, да. Тук не схвърляме проекта бюджета. Става дума за Европейски социален фонд, регионална конкретна способност и трудова заетост. Измененията са 602 500 по всички редове докладчикът предлага да се възстанови проекто бюджета. Това е. А? Значи, по този е, ред 350 е, приемаме, значи другите не ги приемаме. Обаче става дума само за цифрите. Значи, цифрите приемаме, обаче ако има а, е, коментари, ние трябва да ги, бележки, трябва да ги а, гласуваме. 4578, докладчика против, кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Е, Фонда за регионално развитие покриваме, след това има един пилотен проект и стигаме до 74-та от френски вариант. Ще гласуваме един е, резерв. 765-то изменение. Алде подава. Докладчиката е против. Кой е за? Алде и господин Артонг. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. И отиваме на следващото. 359. Това ще остане. Има предложение от социалистите да се създаде един резерв, но се от, е, е, оттегля. Регионално развитие и трудова заетост е, минахме. Сега европейско териториално сътрудничество. Социалистите оттеглят предложението за резерва и възстановяваме е, цифрите от проекта бюджета с изменение 360. Нали така? Всички следват ли какво се случва? Обръщам страницата и е, на страница 76 от френския вариант оперативна техническа помощ. Е, отново отпада предложението за резерв от социалистите и остава предложение 361 да възстановим цифрите от проекта бюджета. След това следват пилотни проекти и следващата страница техническа помощ и разпространение на информация и така нататък. За Балтийско море стратегията нямаме изменения за възстановяване на цифрите от проекта бюджета, значи трябва да гласуваме всичко. 747 от АЛДЕ. Докладчикът е против. Вие за. Аха. Против. Тук май ще трябва да проверим по електронен път. 747 изменение на АЛДЕ. Моля, гласувайте електронно. Гласуваме, гласуваме, гласуваме. Един социалист в повече. Yeah. Е, Махнете го. Край на гласуването. 18 за, 17 против. Приема се. Donc, pour les chiffres, c'est réglé, mais il y a des... За цифрите всичко е ясно, но от, в 342 е, има коментар от е, Комисията по регионално развитие. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Четирима. Въздържали се. Приема се. Значи, остава си цифрата от 747 и с коментара на, от 342. И се надявам, че няма да надхвърлиме е, тавана. Добре, продължаваме. Подготвителни действия. Следващата страница също до кохезионния фонд. Социалистите си оттеглят предложението за резерв. 363-то изменение е, възстановява цифрите от проекто бюджета. Значи гласуваме по 363, т.е. това е гласувано и продължаваме нататък. Кохезионния фонд. Изменение 364 възстановява цифрите от проекто бюджета. И сега трябва да гласуваме 766 от АЛДЕ за резерв клечката е против. Кой е за? Алде. Против? Благодаря. Задържали се? Не се приема. 748 от Алде е оттеглено. С което приключваме едно б Много бързо се движим. И сега можем да преминем към а, функция 4. Но, le, on va tellement vite que j'ai oublié <coughs> qu'on a voté le 4 hier. Ah, аз всъщност забравих, че вчера гласувахме четвърто. Значи трябва да е, гласуваме сега е, пилотните проекти. Tout le monde a les, les tableaux. Alors, nous avons deux tableaux. Имате ли всички? Има една табличка с списъка на проектите и цифрите и една табличка с коментарите, където се говори за съдържанието на пилотните проекти и подготвителните дейности. Много, много работа бе свършена и то в продължение на дълго време от координаторите. Господин докладчик, вие предлагахте гласуване на блок, нали? някой, една група не е получила таблицата, така ли? Изчакваме малко, за да имат всички таблицата пред себе си. Не е лошо да дадете таблицата и на членовете на вашата група. Е, на нашата група, така да се каже. Non, parce que vous, vous donnez aux gens de la commission, mais enfin... Защото давате на представителите на комисията, ама ние първо не е лошо да обслужите парламента. Bien. Alors, tout, tout, tout le monde là? Така, всички е, на линия ли са? Може ли да гласуваме анблок? Първо цифрите и след това бележките. Значи гласуваме анблок, цифрите, проектни пилоти, подготвителни дейности. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се? Няма. Коментарите сега. За против, същите двама въздържали се, приема се. Много добре. Pas d'autres votes, mais félicitations à nos deux rapporteurs. Няма други гласувания. Поздравления за нашите докладчици. Bon, alors. Така. И сега преди да приключим нашата работа, нека да си дадем сметка, че е, следващата година просто да имаме половин ден само за цялото гласуване. Няма смисъл от повече. Но, преди това, ние сега трябва. Аз лично поемам цялата отговорност за това, че заехме залата за повече от един ден и няма да я ползваме днес след обед, но а, така се получи. Много ефекасно действахме. Смятахме, че ще има нужда от допълнително заседание. И преди да приключим, нека да уточня какво ще правим следващата седмица. Салвадор искаше всъщност да поставят тази тема. Au départ, hein, nous avons prévu първо бяхме предвидели за следващата седмица да има два много важни вота. Има и други, които не са чак толкова важни. Първо, като всяка година, 8 дни след гласуването на измененията по проекто бюджета, трябва да гласуваме резолюцията. А, има ли крайен срок за измененията? On, on me dit le 8, il, il faut, enfin, il faut qu'on soit mesure de le préciser euh, très vite. Тук ми казват 8, не е лошо много бързо да уточним това. Става дума за измененията за резолюцията. И освен това, трябва да разгледаме и да обсъдим проекта за междения междинния доклад за многогодишната финансова рамка и да го гласуваме. Гласуваме на 11. Така че да има достатъчно време групите да е, огледат междинния доклад, който е прият от нашата комисия, да подадат изменения, за да може да влезе за гласуване на пленарна зала в Страсбург на 23 октомври. По тази причина предвиждаме едно заседание, извънредно така да се каже, след обед 8 октомври. Деба sur Там ще обсъдим междения доклад, за да имаме достатъчно време между обсъждането и гласуването. На 11. За момента сме предвидили за момента сме предвидели да оставим сряда 10 октомври и четвъртък сутринта 11 за гласуването на междинния доклад и резолюцията. И съответно каквото има още да се включи в дневния ред по докладите по становища. И сега се обръщам към секретарият. Не съм убеден, че имаме нужда пет полудена следващата седмица заседания. C'est à voir. Bon. Pour le moment, pour le moment. За момента запазваме така програмата, но ако успеем като тази седмица поне един а, половин ден, никой няма да бъде нещастен, освен администрацията, естествено. Нали? Значи, записвате си датите и си поставяме за цел все пак да приключиме половин ден по-рано ще ви уточним крайния срок за подаване на измененията. Ето, сега ще го направя дори тук си. 8 октомври изменения за резолюцията. 8 октомври 12 часа на обед. А за многогодишната финансова рамка междинния доклад вече е минал крайния срок, така че няма да си създаваме метафизични проблеми. Uh, uh, За мен е много важно тези два важни доклада да се гласуват до четвъртък 11. Искам да питам какви са крайните срокове. Възможно ли е да се проместят е, е, тези, да се премести гласуването на 10 вместо е, на 11. Възможно ли е секретарията да се справи с това процедурно? Мисля, че е добре част от гласуването да се премести в сряда на 10. S'il n'y a pas de difficultés politiques majeures, Ако няма огромни политически проблеми, на 10 ще гласуваме резолюцията. le... report aussi, mais ça, ça... Евентуално и междинния доклад, но това ще зависи от това дали нашите докладчици ще се споразумеят. Не искам, не искам повече да бутаме нещата, нали, разбирате, нещ... твърде, твърде сложни са елементите и затова нека да имаме за цел определено за резолюцията да гласуваме на 10 и ако е възможно и доклада за многогодишната финансова рамка. Ивайло е тук е, и другите докладчици. Нека все пак да, да останем с идеята, че многодишната финансова рамка ще е 11. Uh, Днес има много информация в пресата на различни европейски е, страни е, за това, че лидерите в Европа обсъждат е, бюджета на еврозоната и евентуалното включване на данък за финансовите операции в е, този бюджет. Така че опасявам се, че е, във връзка с срещата на върха през октомври в момента се е, обсъждат се възможни идеи. изглежда, че нашите лидери, както ги наричат, имат нови идеи. Опасявам се, че трябва вним... да внимаваме. Да... Ако е вярно това, което се пише по медиите, политическата ситуация ще се промени значително. Просто трябва да видим какво означава всичко това. Може да се окаже, че има съвсем нови идеи, които трябва да се вземат предвид и това означава да го обсъдим следващата седмица. Напълно, напълно сте права. Ще имаме възможност да обсъдим тези неща, докато обсъждаме и становището, за което аз съм докладчик, е по доклада на Комисията по економически въпроси на госпожа Тайсън. Един доклад по собствена инициатива относно предложенията на председателя Ван Ромпой за е, економически и валутен съюз още от юни, преди да се състои съвета на върха по тази тема, Комисията по економически въпроси поиска да излеземе с доклад по собствено по собствена инициатива и ние ще го гласуваме за срещата за октомври. И госпожа Тайсен бе много обезпокоена, че в документа, който бе разпространен от Ван Румпой, вече има около две седмици, откакто излезе този документ, като своего рода отправна база за преговори за колегите от съвета и за подготовката на срещата на върха. Та там се повдигат идеи за това да се създаде един централизиран бюджет на еврозоната. Преди два дена се срещнах с господин Ван Ромпой. Е, по друг е, повод беше срещата, но се опитах все пак да получа известни е, пояснения за това какво имаше предвид и и аз, както вие сме чели изявленията на някои ръководни лица и очевидно всички се чувстват много объркани. Във всички случаи започват сега да се появяват и едни допълнителни тактически съображения постфактум. Във всички случаи има две становища, които се различават или две интерпретации на тази формулировка за бюджета на еврозоната. Като едните казват, че ако се създаде механизъм, европейски механизъм за стабилност, за подпомагане на страните в затруднение, това е един вариант. Или и след това по-късно да се създаде един европейски фонд за гарантиране на банковите вложения или за подкрепа на банките, които са застрашени от фалит. Председателя на Европейската комисия Барозо обяви, че ще има предложения в този смисъл и трябва да има а, е, финансови гаранции за успокояване на финансовите пазари, за да е сигурно, че тези заеми ще имат е, най-голямо обезпечение, обезпечение тип А. За да могат да. В такъв смисъл трябва да се осигурят и ресурси за тези обезпечения. Това е първата трактовка, първия модел. Но Съществуват и интерпретации от страна на някои, които смятат, че този бюджет на еврозоната може евентуално да има за цел да посредством финансови помощи тип финансови помощи, страните, които в момента са, са подкрепени. Значи тип кохезионен фонд. Пълно объркване. И е, добавям това, което ме накара всъщност да реагирам пред господин Ван Румпой, е, аз бях изключително изненадан, че в момента, когато се лансира подобна идея, значи сега се издига идеята за нов бюджет, в момент в който сме в преговори за бюджет на Европейския съюз и то действаме много-много деликатно има така страните са разделени на две е, абсолютно противопоставени едни, които искат да замразят бюджета, другите, които искат да увеличат е, бюджета. Та, е, моето мнение е, че да се повдигне такава идея в този момент е крайно, крайно неудачно. Просто момента не е добре избран. И е, Хелга ще тъп, по повод на това, което говорихме тук, е, ние имаме доклад по собствена инициатива, становище, е, ще повдигнем тази тема. Госпожа Тайсен е подала е, идеи и изменения. Аз лично съм готов да приема всички предложения, за да можем да видим реално това ще се отрази и в гласуването ни следващата седмица по междинния доклад или между, между преди да влезе доклада в пленарна зала, ще можем да отразим, да вметнем един параграф или една фраза за тези предложения. Аз лично мога да кажа, съм доста изненадан и обезпокоен от това, че се внасят нови елементи, които допълнително объркват темата, която така или иначе си е много трудна. Други бележки имате ли? Не. Благодаря тогава. Освобождавам ви. И се оговаряме да се видим отново следващия понеделник 3 часа, когато ще гледаме проекто доклада. Заседанието приключва.